Yeah, colleagues, may I ask you to start with the test? The vote is open. А, колеги, нека да пробваме картите. Моля, гласувайте пробно. Favor, yes? One EPP too many. Един от НП в повече. Now is fine. Сега вече е наред всичко. Има ли колеги без карти за гласуване, които искат да бъдат взети предвид или всички имате карти за гласуване? Всички имате. Добре. Още веднъж един от НП в повече. Един от НП е в повече. Моля, коригирайте. Please, пак, пак един е в повече. Координаторите да коригират.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 Колеги, помолиха ме от секретарията да водя гласуването по доклада на господин Бае, госпожа Регнер. Започваме с изменение 35. За. Против. Въздържали се. Нека да го проверим електронно. Моля, гласувайте. Yes, it's adopted. Приема се. Извинявайте, казва председателя. Изменение 36. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 37. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 109. За. Против въздържали се, отхвърля се. 110 за, против, въздържали се. Бих казал, че се отхвърля, но нека да го проверим. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромиса за против. Въздържали се. Приема се. Компромис Б за против. Въздържали се. Приема се. Изменение 103.1 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. 161 за, против. Нека да го проверим електронно. Моля, гласувайте. 161 изменение гласуваме. Once again, too, too many... Двама в повече от ЕНП. Край на гласуването. Приема се. 162 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 163 за. Против. Въздържали се. Ще го проверим. Моля, гласувайте електронно. Моля, гласувайте. 163. 163-то изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 164 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 165 за, против, въздържали се, отхвърля се. Искате да го проверим? Добре, гласуваме електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. Thank you. Компромис С за, против, въздържали се, приема се. Изменение 206 за, против. Моля ви, гласувайте за, против, въздържали се. 206. Моля, гласувайте електронно. Моля, гласувайте електронно. Моля, гласувайте електронно, казах. Един от социалистите и демократите в повече. Един в повече, да. Край на гласуването. Приема се. 207. За, против, въздържали се, отхвърля се. А, искате да го проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис Д. Господин Розати. Имам процедурен въпрос. Два различни компромиса имаме тук. Компромис Д, представен от съдокладчиците и альтернативен компромис Д, от трите политически групи. Според правилата трябва да гласуваме тези компромиси във връзка с разликата им от първоначалния текст. Според нас компромисното изменение на АЛДЕ е най-всеобхващащия компромис. Първо, защото говори за ограниченията на клаузата и компромисът Д на съдокладчиците дават ограничено време за изключенията и също относно ролята на комисията. Компромисът на АЛДЕ също отива по-далече, т.е. дава повече правомощия на комисията. Така че в това отношение предлагам, господин председател, да гласуваме компромиса на АЛДЕ първи. Thank you. Благодаря. Евелин Регнер. Ah, thank you. Благодаря, господин председател. Не споделям този това мнение по процедурата е, компромисът, който е най-всеобхватен, подлежи първо на гласуване. Добре, ще започна от начало. Виждам, че си изложихте слушалките. Иначе мога да продължа и на английски, ако предпочитате. Okay. Also, diese... Не споделям това мнение. Съгласно правилника за работа, трябва първо да съгласува най-съобхватния компромис и ако има съмнение, евентуално, моля да консултираме правната служба и да чуем нейното мнение. Благодаря. Have... Благодаря. Аз дискутирах с съпредседателя, наистина много смущаваща ситуация, защото сме на различни мнения. Аз съм съгласен с нашите служби, които считат, че компромис Д трябва да бъде гласуван първи, защото той отива по-далеч от текста на комисията по причините, а именно, че засяга третите държави. Всъщност това е основната промяна, която парламента нанася в компромис Д. Това покриване на третите държави всъщност има по-малки изключения, отколкото в альтернативния компромис Д. Така че, ако вие сте в компромис Д, си е, дават неограничени изключения, докато в альтернативния Д две години плюс две допълнително евентуално. Така че това са основните разлики. в Д сте по-далече от предложението на комисията, докато в альтернативно Д сте по-близо, защото там има повече проверки и повече обстоятелства се разглежда. Така че според нас д трябва да бъде гласувано първо. И е, съжалявам, че трябва да гласуваме сега. Освен ако съпредседателят не реши да се съгласи с моите препоръки, но знам, че не е такъв случай. Смятам, че трябва да оставим техническите елементи на, а, тех, на тези, които занимават с техническите елементи, а да се занимаваме с политическите, защото ето сега тук едва ли не подлагаме мнозинство, правата на мълцинството в мнозинство, гласуване с мнозинство. И смятам, че тук а, всъщност вие обсъждате и не сте съгласни с а, чисто техническа процедура, която съществува и е предложена от а, нашите, от толкова на нашите правни служби. Uh, not to prolong the, uh, the, the matter, uh, yes, I, I, I agree. Съгласен съм с господин Глотиери. Как да гласуваме компромис Д и альтернативно Д или д 2 Не сме съгласни. Но в такъв случай ще гласуваме. Това е единственото решение. Ще гласуваме как да гласуваме. Добре. Предлагам следното. Освен ако не искате тайно гласуване, бих казал, че зелените плюс е в списъка, пък чер... Е, зеленото е а, това в плюс е гласуването за това, което е в списъка за гласуването, минус е обратния ред. И съгласни сме, че ще гласуваме за това как да гласуваме. Съжалявам, но това е. Ето, гласуваме открито. Моля, гласувайте. We close the vote. Край на гласуването. Първоначалния ред се запазва. So, compromise D. Компромис Д. Кой е за? Против. Ще го проверим електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Альтернатив D. Альтернативното D. Кой е за? Против. Проверяваме го. It has been adopted. Is adopt. Приема се. И така, гласуваме 221. Изменение 221. За. Против. Нека да го проверим електронно. Моля, гласувайте. Гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Двеста и тристо изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 231 за. Против. Ще го проверим. Моля, гласувайте електронно. 231 изменение. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 232 за. Против. Мисля, че се отхвърля, но нека да го проверим електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис е за, против, въздържали се, приема се. 236 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 237 за, против,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 и 242. Да, идентични са. Край на гласуването. Отхвърлят се. 243 за. Против. Въздържали се. Приема се. 244 за. Против. Нека да го проверим. Край на гласуването. Отхвърля се. 245 и 31 и 28 за против, Надържали се, отхвърлят се. 246 и 247, 48 и 200... Не, не, поправя се председател. 246 и 247 само. За, против, въздържали се. Приемат се. 200... Искате да проверим? Проверяваме. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. Двеста за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 240. Искате да проверим? Добре, проверяваме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 249 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Беше видимо, казва председателя. Няма нужда да се проверява електронно. 259 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 260 в две части. Първата част за против, въздържали се, отхвърля се. Втората част ще го проверим, да. Моля, гласувайте първата част. Приема се. Извинявайте, поправя се председателя. Втората част за против. Въздържали се. Отхвърля се. 261. Искате да го проверим. Добре. Приема се. Моля, вдигайте ръце. 261 за. Против. Нека още веднъж да гласуваме 261. Вдигайте ръце за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 262 за. Против. Въздържали се. Прием. Отхвърля се. 263 за. Против. Въздържали се. Нека да го проверим електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис F за против. Раздържали се. Приема се. Изменение 34 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 260. Не. 267 поправя се председателя. За. Против. Нека да го проверим електронно. Край на гласуването. Приема се. Компромис Ж за, против, въздържали се, приема се. И така, 271, 272 са идентични за, против, въздържали се, Гласуваме ги. Електронно, моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 38 за. Против. Нека да го проверим електронно. Моля, гласувайте. Един ФНП е повече. Край на гласуването. Приема се с един глас повече за. Едно изменение за. Моля, гласуваме изменение едно. Sorry, sorry. А, грешка, грешка. Грешка. Не трябваше да гласуваме едно. Трябваше да отидем директно на 39-то, след 38-то, така че няма да го гласуваме. Гласуваме 39-то. За. Против. Проверяваме изменение 39. Моля, гласувайте. Sorry. A lot of people to vote. Много хора трябва да гласуват. Моля, гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се. 40 за, против, въздържали се, приема се. 41 за, против, нека да го проверим. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се с два гласа повече. 42 за. Против. Въздържали се. Не виждам позицията на НП. Приема се. 45-то. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 46 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 47 за. Против. Въздържали се. Нека да го проверим електронно.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 Края на гласуването. Приема се 51 за. Против. Въздържали се. Приема се 52 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се 53 за. Против. Проверяваме го. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Отиваме на is a mistake. So, exactly, a bit illogical. 55. 55 за. Против. Въздържали се. Приема се. А, искате да го проверим. Гласуваме 55-то изменение. Vote is closed. Adopted. Край на гласуването. Приема се 58 за. Против. Нека да го проверим електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 56 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 57 за против, въздържали се, отхвърля се. 59 за, против, въздържали се, о, приема се. 60 за, против, въздържали се, приема се. 61 за, против, въздържали се, отхвърля се. 62 за, против, въздържали се, приема се. 63 за, против, Въздържали се. Нека да го проверим електронно. Мисля, че се отхвърля, но нека да го проверим. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Good, we checked. 64 in... 64 за, против. Нека да го проверим електронно. One EPP too many. Един глас от НП в повече. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис е, H или H за, против, въздържали се, приема се 70-то изменение е за, против, въздържали се, приема се. 75-то изменение е за, против, Струва ми се, че се отхвърли, но нека да направим проверка. Моля, гласувайте с електронни карти. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас с повече против. Компромис и за, против, въздържали се, приема се. 80-то изменение за, против, Струва ми се, че се отхвърли с малка разлика в гласовете. Моля за проверка. Електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се, да, при равен глас, брой гласове за и против. 82 е, за, против. Нека да направим проверка, моля. Електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас повече против. 81 за, против, въздържали се. Отново близък резултат, моля за проверка. Струва ми се, че се отхвърли. Край на гласуването. Да, отхвърля се при равен брой гласове за и против. 82 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис J за, против, въздържали се, приема се. Компромис е, К или К за, против, въздържали се, приема се. 9.3 за, против, въздържали се. Проверка по 9.4, е, е, извинете. 4 Да, става дума за DV4. Отхвърля се. 96 за против, въздържали се, отхвърля се. Е, изменение 5 за против. Моля за проверка. Гласувайте електронно, ако обичате. Край на гласуването. Да, отхвърля се. При равен брой гласове за и против. ДВ5 за против. Проверка по ДВ5. Край на гласуването. Отхвърля се. ДВ6. Кой е за? Кой е против? Разбирате, че се налага проверка отново при много близък е, е, резултат. Е, да, 9-6 отхвърля се. 97 изменение за. Против, въздържали се, отхвърля се. 98. Желаете проверка по 97? Да, разбира се. Моля, гласуваме електронно по 97 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 98 изменение. За. Против. Отново проверка с електронни карти по 98 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас повече против. Компромис Л за против. Е, Строго мисля, че се прие, но все пак проверка по компромис Л. Приема се. Стои трето изменение за, против, въздържали се. Като че ли се отхвърли. Проверка все пак. Още трима трябва да гласуват. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 6. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 8. За? Против? Въздържали се? Приема се. 106 изменение за? Против? Проверка по 106. Моля. Край на режима на гласуване. Приема се. 107 за. Против. Въздържали се. Приема се. 108 за. Против. Въздържали се. Приема се. Гласуваме по предложението на комисията с внесените изменения. Електронно гласуване, моля. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. И сега гласуваме по решението за започване на преговори с съвета. Yes. Okay. 38... 38 за, 9 против, и 6 въздържали се. Да, съжалявам, че не го съобщих, но смятах, че се вижда на екраните. И сега вече е, гласуваме по решението за започване на преговори с съвета. Квалифицирано множество. Да, необходимо е квалифицирано мнозинство. Може би ще струва да дадем няколко секунди, за да е, помислите. Вие желаете да се гласува в пленарна зала. Тогава ще трябва или да се въздържите, или да гласувате против. Но все пак Обикновено колачиците казват какво всъщност смятат, че трябва да се направи и какво желаят. Okay. Потвърждавам, господин председател. Докладчицата на Юри, ние бихме искали да отидем в пленарна зала. Значи предлагате ми. So, to... При всички положения ще трябва да подложим на гласуване е, това решение, така че моля да се гласува. А... От социалисти и демократи е един глас повече. Все още е, един глас в повече. Край на гласуването. Добре. Равен резултат за и против, но Така, при това положение ще трябва да се гласува в пленарна зала. Да, квалифицирано мнозинство на членовете. Да. Много моля за Една секунда търпение. Господин председател, само да ви информирам, че групата ЕНФ ще представи е, становище на малцинството по този въпрос. Да, точно така. Е, ставаш... Имахме квалифицирано мнозинство, ставаше дума за квалифицирано мнозинство на е, членовете на комисиите. Е, за това става дума. И и сега вече имате думата, да. Благодаря, господин председател. Държа да подчертая, че групата на Европа на нациите и свободите ще внесе декларация на мълтинството по този въпрос. So, Благодаря за информацията. Е, закривам заседанието. Става дума за заседанието на съвместното заседание на Юри и ЕКОН. Т.е. закриването на заседанието се отнася до членовете на ЕКОН. Скъпи колеги, Комисията по правните въпроси ще продължи да работи тук, така че ще помоля всички останали, които не